всички. По отношение на препоръката от страна на Комисията по економически парични въпроси да не излиза с възражение относно делегираният регламент, както беше обявено на началото на заданието вчера, няма да има възражение съгла... в рамките на 24 часа, съгласно член 105 от правника за на Европейския съюз, параграф Извинете, правилника на парламента, параграф 6, тази препоръка на комисията ЕКОН се приема и ще бъде публикувана